Председателят. <laughs> Откривам заседанието. Благодаря ви. Следващата точка е изявление на комисията за детските заведения в светлината на целите от Барселона. Давам думата на комисар Шпитла. Заповядайте, господин комисар. Уважаема госпожо председател,